компетен... госпожа Ливе Вирник като член на Европейския парламент ще замести господин Филип Дебакер от това влиза в сила от 4 юли 16 година. Желая добре дошли на споменатите колеги и успех в работата им в светите органи на този парламент. Господин Маркос Рецел от е, май, 1 май 2016 година е, се присъединява към е, групата на Европа на нациите и свободата. От АЛДЕ има заявление